на тези необходими условия. Благодаря ви, се приключваме с въпросите. Дадохте ни много изчерпателни отговори. Ако желаете, разполагате с още 5 минути, за да се върнете на някои теми, които сте пропуснали или да направите заключително изказване. Имате до 5 минути, не сте длъжни да използвате и 5 минути, които разполагате. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλοι μας μια κούραση, μια κόποση. Мисля, че всички сме вече малко изморени след е, три часа и това е нещо естествено. Човешко е. За това ще кажа само няколко думи. Няколко човешки думи. Тъй като мисля, че всичко, което беше казано, беше откровенно казано. Ако ми гласувате доверие, това ще бъде в основата на нашето взаимодействие, именно откровеният разговор. Тъй като това, което сме, пред което сме изправени, са огромни предизвикателства. Преди няколко минути професорът каза, че е необходимо, когато човек се заеме с политика, да служи всеотдайно. Процедурата, която беше задействана след изборите през месец май, според мен допринесе за подобряване на ролята и авторитета както на парламента, така и на комисията в очите на европейските граждани. И днешното изслужване се вписва в тази процедура. Въпреки, че се чувствам малко изморен, се радвам, че съм тук, тъй като тази демократична процедура е ценна за политиката като цяло и посланието, което отправяме към съгражданите ни, че в разговорите ни не целим просто да се харесваме един на друг – не се отправяме комплименти, а влизаме в политическия диалог. Може да имаме несъгласие. Аз съм несъгласен с някои от коментарите ви, но въпреки това търсим решения. И това е основното предимство на процедурата, която беше стартирана през месец май – ние трябва да положим усилия, за да възстановим загубеното доверие. Аз научих много от този разговор, но ми предстои да науча още много повече неща. Господин Соренсън и неговият екип а, са тук. Те ме брифираха много добре. Те на практика не спяха през последните две седмици, но бях запознат с общата рамка, а сега вече настъпва момента да навляза в детайли. И ако одобрите моята кандидатура, ще работим заедно, ще вървим напред заедно, ще се опитаме да реализираме нашата визия. и да запазим Европа като основен донор, който да ни кара да се чувстваме горди, че сме европейци. Председателката, благодаря ви, господин Стилианидис, за заключителното ви изказване. Сега всички заслужаваме почивка. Съгласно правилата, сега председателя и координаторите ще проведат е, заседание в същата зала при закрити врата, така че моля всички, които няма да участват в това заседание, да напуснат залата. След оценката ние ще изпратим писмо до председателския е, съвет. Председателският е, съвет ще вземе решение и ще вземе решение за целият колегиум от комисари. Благодаря на всички ви, благодаря на преводачите, благодаря за проявеното търпение, въпреки че просрочихме времето.